бих искал да пожелая на докладчика много успехи в качеството ми на председател на тази група. Край на дискусията. Утре ще гласуваме този доклад в 12 часа. Сега минаваме към следващия доклад. Доклада Регнер. Давам думата на госпожа Евелин Регнер. Благодаря, господин председател, уважаема госпожо комисар. Е, Неодавна е, се занимавахме в, парлам... в парламента с темата за регламента Брюксел 1. Не само се занимавахме с тази тема, а ни ние като европейски законодател участвахме активно в последната и версия. От 12 декември 2012 година вече имаме преработения вариант на Брюксо относно компетентността, признаването и изпълнението на съдебни решения по граждански и търговски дела. Бяха въведени значителни подобрения, беше създадена добавена стойност за европейските граждани, така например беше премахнато производството по екзекватура процедура. В бъдеще ще бъде много по-лесно да бъдат изпълнявани съдебните решения. Е, комисията обаче е, избра техниката на нововъведението и а, изключи някои аспекти, които от моя гледна точка и от гледна точка на Комисията по правни въпроси са много важни. А, процедурата не покри е, някои области много важни за трудовото право. Важните въпроси за а, а, компетентността при спорове при трудови а, е, е, правила и текста на индивидуалните трудови договори. Трудовите правоотношения станаха по-сурови и по-трансгранични. Е, доказателства за това са някои зрелищни трудови европейски е, дела. Така че има нужда от европейски действия. А, е, в основата на настоящия доклад стои принципа, че не бива да се подкопава а, а, първосъдието, раздавано от а, националните съдилища. Т.е. трябва да се предотврати търсенето на най-подходяща юрисдикция. Компетентният съд трябва да бъде е, в страната членка, чиято трудово законодателство се прилага. Този принцип трябва да въжи както за колективните трудови спорове, така и при индивидуалните трудови е, договори. Ние смятаме, че един от принципите на международното частно право е да се защитава по-слабата страна, е, към която смятат, спадат извинете, и работниците, и служителите, и стъчко практикуващите работници. За това смятаме, че комисията за бъдеще трябва малко по-внимателно да проверява а, въздействието на своите а, действия. При индивиду... колективните трудови спорове а, правото е различно в различните държави. Това, което се защитава от Конституцията в определени държави, в други може да се окаже незаконно. Затова аз предлагам разпоредбите на а, регламента Брюксел 2 а, да се приведат в съзвучие с регламента Рим 2. А, при а, колективни трудови спорове компетентният съд трябва да е съда на мястото, в която са предприяти а, е, а, е, действията по колективния трудов спор. Призовавам комисията при индивидуални трудови договори да а, а, а, бъде малко по-внимателна. Регламента Брюксел 1 съдържа някои механизми за защита на трудещите се. А, критерия за компетентен съд по седалище на работодателя води до проблеми, най-вече в областта на транспорта много трудно е да се установи откъде, на кое работно място е работил работник а, управлението на една фирма може да е разположен в град С, работодателя в град Д, услугата да се извърши в град А и така нататък. Това са а, все случаи от практиката и ние смятаме, че комисията трябва по-внимателно да разглежда такива случаи и най-вече да спазва принципа за защита на по-слабата страна. Благодаря ви. Благодаря много. Не виждам някой да иска да вземе думата в процедурата на спонтанни е, изказвания и давам думата на госпожа Мария Даминак. Благодаря, господин председател. Комисията благодари на докладчика госпожа Регнер за правилата, които тя е, представя. Ние споделяме с вас, че трябва да има е, по-широка е защита на правата на служителите, особено в случаи на спорове. Когато в е, регламента Брюксел 1, прият през декември 2012 година, тези правила са подсилени. Е, там са залегнали мерки за преследване на няколко работодатели едновременно и същевременно за да се потърси отговорност на работодателя, чието седалище е извън Европейския съюз. Трябва Комисията ще разгледа проблемите повдигнати от Европейския парламент – е, относно трудовото законодателство, включително и е, компонентите по член 79. Комисията смята също така да разгледа и различните разпоредби, е, залегнали в трудовите договори, включително и клаузата по член 21 а, а, което а, пос, се позовава на мястото, откъдето служителя получава ежедневно своите а, заповеди и нареждания. Благодаря, госпожо председател. Ще гласуваме утре в 12 часа по този доклад. Минаваме към доклада Фрага Естевец и давам думата на